Can I just wait till everyone's seated? Да изчакаме още малко, докато всички сегнат. Моля, заемете местата си, започваме с гласуването. Но преди това имаме една точка от дневния ред. Остана една точка от приятие вчера от вчерашния дневен ред. Това е приемането на препоръките на координаторите. Не всички присъстваха вчера. За това ще повторя отново. Препоръките са представени в досиетата, с които разполагате. Моля ви да слушате внимателно. Предлагам тази точка да бъде прията на две части. Първо, Искам да приемем всички препоръки на координаторите, освен една във връзка с член 7 от договорите, предложена от представителите на АОД. Освен така ще улесним нещата и сега нека да ви обясня за какво става въпрос. Има няколко допълнителни точки, няколко точки, за които започнахме да говорим вчера. Затова моля ви да слушате внимателно. Първо, имаме допълнителна точка за координаторите. Председателят беше помолен да потвърди поканата до комисар Юрова да присъства на среща в комисията Либе във връзка с решението на Съда на Европейския съюз по делото Шримс. Комисар Юрова ще присъства на следващата среща на комисията на 26 октомври. Второ, госпожа Мартина Андерсън от групата на ГУЕ беше назначена за докладчик по отношение на Европейската конвенция за хората с увреждания. Това този доклад беше предложен от, комисията, от групата на ГУЕ на 7 септември. Ако никой не възразява, сме съгласни и по тази точка. След това, второ, от последната среща на координаторите постигнахме споразумение с групата на социалистите и демократите. Това беше решение от последната среща. Комисията постигна съгласие. Моля ви за тишина. Комисията реши да се поставят устни въпроси пред комисията в връзка с резолюцията, прията на 25 юни. Предлагам да гласуваме електронно. Това е едно от решенията, взето на заседанието на координаторите на 10 юни. Предлагам да гласуваме електронно, ако предложението на АЛДЕ може да бъде прието. Електронното гласуване има за цел да потвърди решението по предложението на социалистите и демократите от последното решение. Господин Мишел. Бих искал да знам какъв е смисъл на вашето предложение. Ще... Нека да гласувам предложението на Ауди, за да можем да приложим първата част на член 7. Благодаря, господин Мишел. Благодаря. Ще изясня това за комисията, ако всички ме слушат. Първо, ще вземем предложението на социалистите и демократите във връзка с устен въпрос към комисията с оглед на резолюцията от 10 юни и второ, приемане на предложението на АОДЕ. Предлагам да проведем две електронни гласувания – ако може да ме чуете само за една секунда. Няма да продължи дълго. Нека да довършим и след това ще приема предложения за електронно гласуване. Ако сега искате да ме чуете внимателно, обещавам да не е много болезнено. Първо, ще гласуваме за приемане на препоръките на координаторите. Госпожо Маковей, дали това ще помогне? Да, благодаря. Оценявам иронията. Моята карта за гласуване ще пристигне много скоро, така, но вземете предвид моя глас. Да, това е все пак някаква помощ. Не трябва да ми помагате на мен. Но като че ли е, усетихте какво мисля. Нека сега да се върнем на тази наистина приятна задача, която имам. Първо, да се потвърди предложението на социалистите и демократи за поставяне на устни въпроси към комисията за отговор от, по резолюцията от 10-15 юни. Електронно гласуване. Ако подкрепяте това предложение, което е направено устно, а не писмено, тогава ще гласувате електронно с да. Ако не сте против това предложение, гласувате електронно с не. Да, заслужава си да се обясни начало на гласуването. Край на гласуването. Предложението се приема. По този начин това означава, че предложението се приема от цялата комисия по член 205 от правилника за работа. Както беше пояснено от господин Мишел, това е в съответствие с член 205, както вече казах. На същото заседание на координатори също беше гласувано по предложението на АЛДЕ, тогава а, това не беше прието, но имаше няколко обстоятелства. Имаше искане от АЛДЕ и като председател аз предлагам да гласуваме. Ако няма възражения под едно такова гласуване, предлагам да го направим електронно и да гласуваме по предложението на АЛДЕ. Нека сега да гласуваме електронно. Ако подкрепите предложението, Искам само да посоча, че искаме електронно гласуване. Sorry, just looking сега трябва да попълня списъка с евентуалности. Така. Да, Софи, твоето име даже е в този списък. За да се проведе такова гласуване, трябва да има 15 члена на групата, които да са го предложили. Затова съжалявам, но трябва да продължим да продължим според правилата. Им, има ли 15 члена, които подкрепят такова гласуване? Не е нужно да ставате, може и да си вдигнете ръцете. Съжалявам, Ричард но те все пак постигнаха това, което искаха. Изглежда, че има 15 души. Не е нужно да ставате, можете просто да вдигнете ръка. То има 15 члена на комисията. Colleagues, have you taken your seats? Everyone ready? Колеги, вземете местата си. Ако подкрепяте препоръките на координаторите, гласувайте с да. Ако не ги подкрепяте с не, начало на гласуването. А, какво казах? Значи всъщност говорим за предложението на АЛДЕ. Ако подкрепите предложението на АЛДЕ, гласувайте с да. Ако не го подкрепите с не. Is open. Начало на гласуването. Пощо ме информираха, че е, има едно допълнение от НП, но сега всъщност всичко върви както трябва. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Сега преминаваме към останалите точки за гласуване. Mrs. Mussolini, do you have a point of order? Госпожо Мишелини, искате да кажете нещо? Включете си микрофона. Не познавам правилата, но предполагам, че трябва да станат само парламентаристи. Мисля, че имаше двама души, които нямаха карта на парламентарист мисля, че всички, които остават, е, трябва да бъдат парламентаристи, а не а, асистенти. Колеги, имаме гости, имаме заместници, които може би смятат, че обикновено така работим. Госпожо Мусолини, ние преброихме само колеги. Имаше двама колеги, които не си носеха картите. Преброихме само депутати. Преминаваме към гласуването. Гласуването е само електронно. И сега проекто решението на съвета за изпълнение за автоматичния обмен на данни по отношение на дактилоскопските данни в Польша. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следващия доклад пак на госпожа Беньова. Край на гласуването. Приема се. списъка за гласуване за доклада на госпожа Беньова за Белгия. Колеги, ясно е за какво гласуваме. Е обмен на данни по отношение на дактилоскопичните данни в Белгия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. преминаваме към гласуване на списък за лицата, отговарящи на изискванията за назначаване като независими експерти, особено добри познания в областта на наркотичните вещества в управителния съвет на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Имаме двама кандидати. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към резолюцията за действие във връзка с резолюцията от 12 март относно масовото електронно наблюдение на гражданите на Европейския съюз. Изменение номер 12. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 13-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 и 15 изменение заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И това се отхвърля. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Мисля, че можете да гласувате за него. Аз ви препоръчвам да гласувате за него. По всяка вероятност всички гласуват против него. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Гласуваме 20-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Колеги, Всичко наред ли е? сега гласуваме втората част на изменение 29. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Гласувайте. Изменение 25. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 изменение. Гласувайте. Всичко наред ли е, колеги? Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. изменение 38. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Гласувайте. гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 17. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Гласувайте. гласуването. Отхвърля се. Изменение 44. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 45. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис номер 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 67. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 68. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 69. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 70. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 73. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 79. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 80. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 81-82 са идентични. Моля гласувайте. Край на гласуването. Изменение 83. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 89. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 91. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 92 и 93 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 95. Гласувайте. Отхвърля се. Измерение 96. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 99. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 100. Гласувайте. Изменение номер... Измен... Извинявайте, изменение номер 100. Моля гласувайте. Отхвърля се. Изменение 101 и 102 блок. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 103. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 104. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 106. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменения 107 и 108 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Измерение 109. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първа част на изменение 110. Гласувайте. Край на гласуването. 110. Втора част. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 111. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 112 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14 в две части. Първа част. Гласувайте. Край на гласуването. Втора част на 14 компромис. Гласувайте. Приема се. Измерение 115. Гласувайте. Край на гласуването. Измерение 116. Гласувайте. Край на гласуването. 118 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Измерения 119 и 120 амблок. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Измерение 121. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 122. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И окончателното гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключихме с гласуването. Благодаря за вниманието. Колеги, ще направим пауза за един час. И след един час ще проведем видеоконференцията с парламента на Франция.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

5h, h 15 5 17h15. Oui. Merci.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 colleagues, uh, could I... Уважаеми колеги, ако обичате, вземете по-предните места, защото това създава по-добро впечатление. To do, to come forward, please. Thank you. Yeah.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 Приветствам колегите от Европейския парламент. Искам да ви напомня темата. От Европейският парламент ще говорят е, по 4 минути, след това аз ще говоря 4 минути. Докладчиците ще имат по 3 минути. Не забравяйте, че ние трябва да бъдем много стрикни във времето, тъй като думите ни се превеждат. Ако нямате нищо против, ние ще започнем. Благодаря на всички, господин председател, господин заместник председател, драги колеги от Европейския парламент, драги колеги от Френския парламент. Радвам се, че провеждаме тази видеоконференция, това съвместно заседание. Европейския парламент и националните парламенти обсъждат основните теми, които са актуални днес. Европейския проект е поставен под съмнение от национализма и скептицизма. Този диалог е много важен. Ние заедно можем да дадем своя принес като водим диалог между Европейския парламент и националните парламенти. Ние обсъждаме една много важна тема за бъдещето. Въпросът за миграцията е не само тема номер едно, тя е свързана и с солидарността, солидарност с лицата, които са в опасност, солидарност между държавите членки. Е, искам да ви напомня огромната тежест, която понасят е, Гърция и Италия. Изправени пред тези иммиграционни потоци, ние имаме нужда от повече Европа, а не да се а не всеки е, да се вторачва в собствените си национални парламенти. Това беше напомнено и от Ангела Меркел и, О, и Франсуа Оланд. Резолюцията от, на ООН е част от решението и реалността, според мен, говори за е, че силата нищо няма да реши. Мисля, че да се смята, че когато използваме сила срещу корабите с мигрантите ще решим въпросите, няма е, иллюзия, тъй като всъщност в тези кораби пътуват и беженци. Много от тези хора, иллю, иллюзия е да смятаме, че ще спрем потоците хора, които бягат от война и от мизерия конструктивната нагласа на Европейския парламент и по-конкретно на Комисията по граждански свободи играе решаващо значение за е, отстояване на принципа за е, справедливото разпределение. Необходимо е да се управляват е, границите и беше взето решение за сили за охрана на границите. За на... Ние много искаме да чуем вашата гледна точка. Пред нас има много проблеми. Аз споменах само някой. Първо, трябва, имаме ли нужда от общи европейски правила за убежище и на каква основа? Много е важно да работим бързо за добрата интеграция. За съжаление, предложенията на председателя Юнкер бяха отхвърлени. Какво мислите в, от дипломатическа гледна точка? Как да помогнем на страните, които приемат най-много иммигранти? На първа линия са държави членки, които понасят най-голямата тежест и накрая как да улесним приема на законова иммиграция. Да не забравяме, че мигрантите не са заплаха, тъкмо обратното, те могат да бъдат възможност за нашите страни, възможност за солидарност и общо доброване. Това е което исках да кажа. Сега с, очаквам да чуя вашите думи, господин заместник председател. Благодаря, госпожо. Най-напред, поздравления към вас и вашите колеги от Националното събрание на Франция. Е, чудесна е тази нова система за е, организиране на съвместни заседания. За нас, нашата комисия, е, това е първата видеоконференция. Това е премиера, така да се каже. <clears throat> Надяваме се това да е едно ползотворно упражнение. Ще говорим за миграцията, за ситуацията с бежанците и подобни въпроси. Нашата комисия работи върху доклада за ситуацията в Средиземно море и върху един общ холистичен подход към миграцията в Европа. Оберта Мецоло от НП, Малта е докладче, госпожа Кашето Кинге също е автор на този доклад от Италия. Имаше делегация на Либе в Тунис – е, но е, колегите не са днес тук сред нас. Ние се съсредоточаваме върху няколко теми, като например солидарността, правилно споделяне, справедливо споделяне на е, тежеста, борба срещу трафика на хора и експлуатацията на мигрантите. Управление на границите, виза, политиката, политиката за беженците и сътрудничеството с третите страни са други от ключовите теми. От наша гледна точка е, е, може да кажем, че Европейската комисия е предложила няколко инициативи, като например създаването на постоянна система за преразпределение. Докладчик е Тимоти Кирхоп от Обединеното кралство, списък за на сигурните страни. Докладчик е Силви Киом. Е, темата за ход спотовете и съответните агенции на Европейския съюз за управлението на мигрантските потоци. Това е друга една важна тема. Това е изходната точка, от която може да тръгнем. Надявам се да може да обменим мнения по въпросите за мигра... миграцията и визовата политика. Моля ви да знаете, да ви напомня искам, т.е. че времето е ограничено. Моля ви да спазвате времето за изказване. Изключвайте микрофона след като се изкажете. Освен това, искам да ви напомня, че има превод, остен превод. Е, искам да помоля колегите от Френското национално събрание да говорят по-бавно, за да дадат възможност на преводачите за превод. И така, благодаря ви отново. И сега искам да помоля госпожа Анна Мария Кораца Тилт от НП, Швеция. Искам да я помоля за нейното изказване. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Много се радвам, че мога да обсъждам с вас въпрос, който е в центъра на вниманието на НП а именно как да приемем по хуманен начин бежанците. Имаме нужда от холистичен подход, който да е свързан с край на войната в Сирия. Основната цел, основният ни дълг да спасяваме живота на хората. Не можем да приемем всички в е, Европа, но трябва да спасим живота на всички, които искат да дойдат в Европа. Аз е, бях ръководител на делегацията в е, Лампедуза и идвам от Бодрум в Турция. Всяка нощ хиляди рискуват живота си за да дойдат при нас. Констатирахме, че операциите са ефективни, но това не е достатъчно и аз мисля, че трябва да подсилим усилията в източната част на Средиземно море. Операциите за спасяване са необходими, но недостатъчни. Проблемът е защо толкова хора искат да дойдат при нас в момент, в който те идват на границите на Европа, е много важно да ги регистрираме трябва да можем да контролираме нашите граници, трябва много по-категорично да се борим срещу трафикантите. За да се борим срещу трафикантите, е, това не означава да се борим срещу мигрантите. Ние искаме да се борим срещу престъпниците, които е, се възползват от е, тези хора. Също така и трябва да приложим съществуващите общи правила. И имаме общи правила, имаме пакет обежище. Проблемът е, че държавите членки не го прилагат и моят призив е Националното събрание да направи всичко възможно държавите членки да си поемат отговорността. 28-те държави членки трябва да приемат по хуманен начин и в съответствие с пакета за обежището беженците, които идват при нас трябва да се прави разграничение между тези, които са бежанци и тези, които са економически иммигранти. И тук трябва да прилагаме директивата за връщане. Не знам дали сте съгласни с нашата линия, а именно да се премине от доброволна система за разселване. И към задължителна система на квоти. 600-те е, хиляди, които сме добили, не са достатъчни. Много е необходимо да предприемем план за действие, който лансирахме заедно с е, Турция и да подкрепим усилията за която полага огромни усилия за 2 е, милиона бежанци. Благодаря. И аз се радвам, че водим тази видеоконференция между европейски и френски парламентаристи по въпросите на обещето и бежанците. Сериозно предизвикателство. Изправени пред тази мигрантска криза Европа трябва да ще излезе по-силна за разлика от това, което някои популисти а, смятат. Кризата с бежанците е сериозна. Тя изисква засилена солидарност. Миграционните потоци преди кризата се възприемаха от държавите членки като национален прерогатив. Очевидно днес е, европейските граници са общи граници. Е, утопия да, смята, да се смята, че можем сами да и самостоятелно да се справим. Всички знаем, че заедно сме по-силни. Аз е, мисля, че госпо, президентът Оланта е, много правилно повдигна въпроса за солидарността. 600 е, хиляди мъже, жени и деца е, са тръгнали към европейския континент, след като са били жертва и на трафикантите. Пред нашата комисия по европейски въпроси имаше едно съобщение, в което представихме предложението на Европейската комисия. Тогава казах и сега го повтарим. Искам да кажа, че това предизвикателство е най-опасното, пред което Европа е изправена от самото си създаване. Това е истинска битка, която се води на три фронта. Хуманитарен, приема на мигрантите, разселването и стратегически и геополитически фонд. Целта е да се стабилизира района на Близкия изток през каква е ситуацията, как стои въпроса с изпълнението на решението. От две години 128 са били са изпълнените решения. Ние трябва да водим единна политика, на Европа все още и е трудно да има тежест в международен план поради различните, различията между държавите членки. Ние сме съзаконодателни и ние трябва да водим диалог по досиетата, които са изключително важни нас. Благодаря. Хуан Фернандо Лопес Агилар е следващият. Oh, Благодаря, господин председател. И аз оценявам тази възможност за двустранна среща между членовете на Европейския парламент и Националната асамблея по този толкова актуален въпрос. А именно беженската криза. Разполагам с две минути. Искам само да напомня, че ние имаме нужда от холистичен подход. Друг много важен въпрос е свързан с охраната на границите и също така принципите на международното хуманитарно право. Много е важно да напомним, че Европейския парламент трябва да основава своята политика спрямо бежанците на спазването на правата на човека и на международното хуманитарно право. И също така е, европейското законодателство. Европейската политика за миграцията се нуждае от обща споделена отговорност, както е записано в член 80 на договора за функционирането на Европейския съюз. Трябва също така да се промени и дъблинския регламент. Установихме, че този регламент вече се е изчерпал. сега очакваме нов регламент, който да включва задължително, раз, задължително участие в разселването. Правото на убежище трябва да се признае като индивидуално право и като такова да бъде подложено на анализ. Но Европейския съюз трябва трябва да участва и в операциите за спасителните операции в морето и за тази цел трябва да се увеличат бюджетните средства за 2016 година и накрая искам да спомена трафика, незаконния трафик. Но също така и причините за трафика, бедността, неравенството, за тази цел имаме нужда от хуманитарни коридори. Вярно е също така, Европейския съюз има нужда от обща политика и трябва да има повече възможности за интеграция на пазара на труда и за законна емиграция на територията на Европейския съюз. Благодаря. Мисля, колеги, че трябва да ви напомня, трябва да спазваме времето за изказване. Имаме време за тази видеоконференция само до 6.30, така че моля ви, моля ви наистина е, спазвайте времето за изказване. Merci Madame la Présidente. À mon tour, je me réjouis d'avoir euh, l'occasion. Благодаря, госпожо председател, и аз се радвам на тази възможност да се съпоставят гледните точки на депутатите от Националната асамблея е, с гледната точка на колегите от Европейския парламент. Агенция Frontex ни представи цифрите за миграцията към Европейския съюз за 2015 година от началото на годината до 30 септември 710 хиляди мигранти са влезли на територията на Европейския съюз през цялата 2014 година. Цифрата е 280 хиляди. Тази миграционна криза е значително предизвикателство за Европа и решението задължително трябва да бъде европейско. И тук се присъединявам към мненията на колегите, които се изказаха преди мен. Що се отнася до мен и депутатите от групата на републиканците, ще поставя акцент върху пет мерки. Бихме искали те да бъдат приети от Европейския съюз. На първо място трябва да се разгледат исканията, кандидатурите, молбите за обеща трябва да се изглеждат максимално близо, за да се прави разграничение между мигрантите и економическите мигранти. И ако молбата за обежище бъде отхвърлена, да има максимално бързо и лесно връщане към страната по происход разглеждането на молбата за убежище преди да се пресече Средиземно море означава, че това трябва да бъде в африканските страни, Турция и в Либия, когато там се възстанови реда. На второ място ние приветстваме създаването на горещите точки. Първата е създадена в Лесбус за нас това съответства на разбирането, че е, Онези, които искат обежище, чиято молба е отхвърлена, да могат да бъдат върнати в страните по происход. На трето място. Ние бихме искали Европейският съюз да задълбочи своите дипломатически взаимоотношения с страните по происход и, страни, и с транзитните страни, за да се улесни връщането на мигрантите. На четвърто място трябва да се хармонизират правилата за разглеждане на молбите за обежище. Тук става дума за списъка на сигурни страни. И на пето място трябва да се борим срещу трафикантите и по-конкретно да създадат правни инструменти, за да се унищожават корабите, които се използват от трафикантите. Благодаря за вниманието. Следващият оратор Тимоти Киркалп. Най-напред искам да благодаря за тази видеоконферентна връзка. Ние с удоволствие говорим с вас. Е, сътрудничеството между Брюксел и държавните членки е много важно. Е, то е много важно, за да намерим а, е, именно решение на сегашната криза. Аз говоря като бивш министър на, а, на вътрешните работи, отговарящ за беженците на Великобритания. Е, според мен е, трябва радикални мерки, е, които трябва да се предприемат в момента. В Обединеното кралство има закон за миграцията, но това, което искам да кажа е, аз съм докладчик по системата за оказване на убежище, но моят въпрос е какво към вашето отношение към презаселването и какво смятате трябва да предложи френското правителство в този смисъл? Смятате ли, че идеалната ситуация би била да се, да се обработват заявленията за обежище, колкото се може по-близо до страните, от които идват тези хора. На второ място, вашето законодателство или поне част от вашето законодателство се съсредоточава върху иммиграцията. Френската перспектива ме интересува. Кои области на интеграция смята, че смята френското правителство ще са най-трудни защото и ние имаме също проблеми с интеграцията, имаме проблеми с някои расови аспекти, расистски аспекти на интеграцията сред нашия електорат. Как смятате, че може тези, този проблем да се реши? Благодаря. Филип Кордори. Господин Кордери, две минути. Благодаря, госпожо председател. И аз много се радвам, че се води тази инициатива за диалог с колегите от Европейския парламент. Искам да подчертая, че миграционните потоци, потоците от беженци през последните месеци проявиха търкания между вътре в Европейския съюз има трудности да се справим с това предизвикателство и събитията говорят и за нужда от повече европейска интеграция. За нас е много важно всички беженци да бъдат прияти и то добре в Европейския съюз. Освен хуманизма става дума за това, че има международни конвенции. Имаме истории, страните, които отказват да приемат бежанци или пък онези, които искат да ги подбират в зависимост от религията или националност или други критерии, трябват да могат да бъдат санкционирани. В средносрочен план мисля, тъй като дискусията се води само за, да, за краткосрочните действия, но и ние имаме обща политика за горещите точки. Въпросът за средносрочните действия в областта на убежището в Европейския съюз е изключително важно, за да можем да отговорим на това явление. Това предполага общи правила за условията за прием, справедливо разпределение между държавите членки право на работа, признаване на диплома или въпроса за мобилност вътре в Европа. Това преминава и през Европейска служба за изпълнение на тази европейска политика. Ще спра до тук, тъй като ми изтече отделеното време. Но се надявам, че в е, хода на дискусията ще чуем и други изказвания. Следващият оратор е госпожа Натали Гризбек. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, и аз искам да поздравя организаторите за тази чудесна инициатива. Тя ни дава възможност да обменим мнения по една тема, която представлява огромно предизвикателство пред държавите членки. Това е предизвикателство, на което трябва да отговорим в много спешен порядък. Това е безпредседентно историческо предизвикателство и диалогът, който водим, е изключително важен. Тъй като времето е много малко, ще премина по същество. Ако горещите точки започнат да функционират и това е хубаво, ако работата по достоен прием да, да дава възможност да сме на висотата на потребността от спешна реакция. Има, разбира се, иммигранти, които са в драматична ситуация, но тук не става дума за бежанци. Горещите точки дават възможност за достоен прием. Е, и аз искам да ви попитам, драги колеги, дали дали бихте се съгласили с необходимостта от два е, типа подкрепа. Проблеми имаме подкрепа с оглед на представените законодателни инициативи, за да се разработи истинска общностна политика, основана на солидарността и отговорност е, така че да създаде един европейски механизъм за разселване и държавите членки да поемат истински ангажимент. Е, да се... Е, това е по принципите. Приключвам, господин председател. По съвмест... това беше по съвместните взаимодействия. Каква подкрепа може да даде Франция за транспонирането на текстовете в пакета обежище? Този пакет беше гласуван преди три години. В е, Френският сенат разглежда и председателят прекъсва – може би при отговорите можем да се върнем на въпросите за текста по контрола. Във Франция е транспонирала документа. Господин Лекиер, аз съм депутат от е, републиканците. Съгласен съм с това, което беше казано. Сега няколко думи в по-дългосрочен план. Аз мисля, че е много важно да имаме дългосрочна визия. Е, предприеха се малко закъснели мерки като реакция на е, явление, на което сме свидетели от известно време аз бих предложил и аз се присъединявам към казаното от колегите. Имаме нужда от обща уредба за беженците. И имаме нужда от обща политика за връщане на границите, защото има резултати, които са много различни. Има страни, които връщат 70% и страни като Франция, които връщат по-малко от 20%. Имаме нужда също така, нещо, което много, неколкократно съм подчертавал, да засилим ролята и средствата на Frontex, за да имаме политика на солидарност по контрола на външните граници и по-конкретно възможността за гранична охрана на Европа. Отдавна говорим по тези въпроси говорим и има, говори се за различни програми, но не сме се захванали с проблема, още по-малко в дългосрочен план. Крайно време е да го направим. Европа често върви напред благодарение на кризите и аз мисля, че в тази криза имаме нужда както от краткосрочна, така и от дългосрочна политика. Барбара Спинели, две минути. Е, добър вечер и аз много се радвам на тази много интересна среща. Искам да кажа, че има много тревожни сигнали, които говорят за това, че Европа не е на висотата на предизвикателството. Да не забравяме, че Европа приема 0,1%, че беженците в Европа са само 0,1% от населението. И за да покажа, че Европа не е на висотата, искам да ви напомня дневния ред на Европейския съюз утре. Няма да се говори за Дъблин, няма да се говори за края на Дъблин. Ще се говори утре по две теми. Край на беженските потоци и засилване на репатрирането и връщането. Т.е. засилване Т.е. има тенденция е, към е, отблъскване. Говори се за Фронтекс, говори се за горещи точки, за да могат да се разделят мигрантите от бежанците. Нека да ви напомня, това, което каза заместник председателя Тимерманс в Страсбург. Бежанците, които идват в Европа, са 80% от пристигналите. И накрая споделям критичните забележки за операцията в Формет. Ако, ако нямаше може би за да няма трафиканти, може би трябва да има хуманитарни коридори. Благодаря. Мишел Пирон. Благодаря, госпожо председател. И аз се присъединявам към благодарностите за тази среща. Изправени сме пред сериозен проблем, но нека да напомним, че колкото и да е сериозен този проблем, ако пристигнат 1 милион бежанци, това ще бъде 0,22% от населението на Европа и трябва да ги приемем. Казвам го, аз, аз се възхищавам на госпожа Меркел, която позволи на Европа да излезе с чест от тази ситуация, що се отнася до разселването. Това е, процесът започна и какво, какво можем да очакваме като промени в отделните държави членки, какви, какво можем да очакваме и като конкретни мерки, не само като прием, но и като интеграция. Кое, по какъв начин да се помогне на Гърция и Италия, които понасят огромен товар, без да е, говорим е, за усилията полагани от Турция, Ливан и Йордания. И накрая, каква от каква външна политика в Европа можем да очакваме да се приеме военен контрол на, по, по границите на Либия, що се отнася до е, района на Средиземноморието. Ева Жули. Благодаря, господин председател. Добър ден на госпожа председателката на Комисията по европейски въпроси на Националната асамблея. Това е чудесна инициатива, която ни дава възможност да разговаряме по тази толкова важна тема. Искам да споделя с вас впечатленията си от последното последното заседание на съвета. Те са много отрицателни. Останахме с впечатлението, че Европейския съюз не съществува и националните а, настроения като че ли са преобладават Италия и Гърция и изискват да проявим солидарност, но това не става. Ние трябва да променим Дъблин и разчитаме комисията да отправи предложение до края на годината. Като бивш председател на комисията по развитие, аз съм шокирана, че се предлага да се използват средствата за развитие, за да се опазят границите помощта за развитие никога не е била толкова необходима, колкото днес, тъкмо за да се спрат миграционните потоци. Поздравявам министър Сапен за инициативата е, за това, че се възпротиви срещу намерението за намаляване средства за развитие. Ситуацията в Кале, където 4000 души живеят в недостойни условия, е, не прави чест на Франция. Как е възможно, че не сме в състояние да приемем по достоен начин 4000 души? разрушават се жалките им жилища, без да им се предлагат альтернативи. И искам Искам да кажа, че не се предприема нищо за интеграция на беженците и мигрантите. Надявам се Националната асамблея да предприеме нещо. Марк Лафинор. Благодаря, госпожо председател. Поздравление за тази инициатива. Аз мисля, че миграционните потоци едва ли ще спрат скоро, имайки предвид войните в Ирак, Сирия, Либия и мизерият, в която живеят хората в много страни. От гледна точка на Европа трябва да внимаваме. Всички знаем, че ние можем да се преборим с незаконната иммиграция само ако има повече взаимодействие между нас. Само чрез взаимодействие можем да приемем онези, които живеят в мизерия. Имаме нужда най-напред от дългосрочна политика и имаме нужда от политика, която е в състояние да решава проблемите на място, т.е. помощ за развитие, помощ, която да е солидна европейска помощ, но помощ оказвана е от всички страни. Имаме нужда и от европейска политика за отбрана, защото когато виждаме военните конфликти в Сирия, Ирак и Либия, е очевидно, че Европа трябва да разполага с възможности за военна намеса, за да може да е, реши проблемите и не е възможно само няколко страни да се включват. Има нужда от европейска солидарност по отношение на границите и създаването на европейска гранична охрана е необходима, за да се борим срещу всичко това. Мисля, че във Франция ще, Франция ще трябва да приеме 24 000 иммигранти. Френското обществено мнение е, е свидетел на това, че страната приема всяка година много повече. За Франция предполагам, че истинската цифра ще бъде няколко стотин хиляди. Господин Бетън. Uh, Искам да кажа нещо от английска перспектива. Чухме някои неща за цифрите. Предишният колега каза, че е, броят е, мигранти е малък в сравнение с е, общия брой население в Европейския съюз. Но зависи къде човек живее. В Обединеното кралство имахме около 300 000 беженци. Е, тези хора, а хората, които, които получих е, карти и възможност за, да, да работа и карти да бъдат осигурявани, техния брой беше около 800 хиляди, така че има доста голяма разлика. Стотици хора идват в Обединеното кралство като иммигранти, така че ние е, сме си свършили работата и не може да приемем повече хора. Но искам да кажа нещо и за Кале. Е, в Кале цари анархия и е, там има хора, които не са бежанци. Повечето хора са економически иммигранти, те са агресивни. Там се случват ужасни неща. Е, хора, е, хора биват унижавани например, шофьорите. Е, там става дума за нещо като инвазия, но искам да кажа, нещо за френските власти. Те трябва да арестуват хората, които се държат по този агресивен начин. И френските власти и е, британските власти би трябвало да работят заедно на двустранна, на двустранна основа и може би трябва и е, военна помощ, за да може тези хора да престанат да идват, защото това е наистина нещо като инвазия но е, моето обращение към вас е изчистете най-напред кале. Благодаря. Euh, Госпожо председател, благодаря. Всички сме съгласни, че въпросите на миграцията не могат да се решават на национално ниво. Изправени в глобализиран свят, Европейския съюз, според мен, трябва да има един ефек, единен ефективен отговор. И от тази гледна точка Комисията по европейски въпроси е, поиска агенцията Frontex е, да получи повече финансови възможности и необходимата нормативна база. Повдигна се, повдига се и въпроса за това как ще се грижим за, ще се грижим за пристигащите в Европа. Предлагат се горещи точки в страните, в които пристигат е, мигрантите, за да се направи разграничение между мигрантите и е, бежанците. Заедно с това се повдигат е, няколко въпроса относно начина по който се управляват тези центрови участието на държавите членки. Струва ми се, че успеха на това решение преминава през няколко аспекта. Първо, процедурата трябва да бъде стандартизирана, за да има ефективни и справедливи решения. И второ, да се гарантира солидарно с страните, в които има центрове. Разходите за финансирането на тези центрове и връщането са сериозни и не могат да се поемат само от страните. Трябва да се страните, които са по-слабо засегнати, трябва да участват в приемането на разходите си. Европейския съюз и държавите членки трябва да предприемат мерки за преодоляване на първо причината. Знаем, че има нужда от помощ за развитие, така че тези хора да не рискуват живота си. Освен това, освен това, онези, които пристигат и, е, и получават статут на бежанци, трябва да бъдат приемани при достойни човешки условия. Господин Любретон е следващия за минута и половина. Добър ден, драги сънародници. Регламента на Дъблин е мъртъв. Е, той е заместен от политика на разселване, т.е. квоти на мигрантите. 40 милиарди през юни. Утре задължителни квоти е, и обемите ще бъдат много по-големи, както ни каза госпожа Кораца Билт. Следователно трябва да се предприемат действия. От тази гледна точка се радвам, че през ноември ще се проведи, проведе конференция за взаимодействие в областта на миграцията между Европа и Африка. Има някои много важни въпроси, които предизвикват надежда. Предвижда се сътрудничество, така че страните да има стимул да сдържат населението при тях и връщане на мигрантите в страните по происход. Също така по-ефективни мерки срещу трафикантите. Има обаче и по-тревожни явления, а именно организиране на законни пътища. Очевидно Европейския съюз няма намерение да се откаже от е, нагласите си е, за демографията на Европа, а именно е, недостига на хора, недостиг, който ще се запълва с иммиграция. Благодаря, госпожо председател. И аз се радвам, че се провежда тази чудесна инициатива. Искам да попитам колегите какво мислят последните въпроси. Ефективността на приема на мигранти. Първият въпрос е, някои колеги повдигнаха този въпрос. Какви мерки и какъв ангажимент следва да се предприемат за връщане на мигранти, чиято молба за обежище е категорично отхвърлена. Как да гарантираме от една страна ефективността на приема, но как и да бъдат върнати мигрантите? По този втори въпрос не се предприема нищо. Какви конкретни мерки могат да се предприемат, за да не се допусне опасността от инфилтрирането на джихадисти сред беженците и на трето място. По какъв начин можем да хармонизираме и следователно да подобрим приема на мигрантите в страните, в които те идват? И този прием трябва да бъде хармонизиран във всички страни, по-конкретно е, приемът на деца в училище в е, Франция се бавим е, с предоставянето на средства за училища, които да приемат деца, не говорещи френски. Смятаме, че трябва да се предприемат мерки, за да се подобри начина по който биват приемани тези беженци. Следващият оратор е господин Диаз де Мера. Уважаеми колеги, не за първ път се сблъскваме с беженска криза в Европа. След ерата на Милошевич, беженците от Косово, кризата на Балканите. Германия тогава беше щедра и тогава беше така и сега. От много отдавна знаем какво е беженец, но какво означава прогонени хора и какво означава беженци. Тези хора от Ирак и Сирия как пристигат при нас? Повечето от тях минават през Средиземноморието, през Турция и по Балканския маршрут. Кризата в Сирия вече създаде 4 милиона беженци. Има 7 милиона прокудени, които идват в Европа, защото а, причините за този конфликт не са отстранени. Към това се прибавят и хората, които просто скачат върху, във влаковете или пък си купуват пресата в Турция, или пък се доверяват на трафиканти. Говорим а, за а, беженци, но също така и за трафиканти и опортунисти. Но ние се нуждаем от по-добър начин за приемане. Втората група трябва да бъде връщана приемането на бежанци трябва да бъде неограничено. Нуждаем се спешно от такива горещи точки. Нуждаем се от спешен административен капацитет, за да можем да регистрираме хората, да снемем пръстовите му отпечатъци и съответно да ги върнем, ако това е необходимо. За това имаме и бюджет от 401 милиона евро. Червени, също така средствата за червения кръст и червения полумесец бяха увеличени. Комисията и съветът също говорят за връщане на хората за граничен контрол. Управлението може да се подобри. Обаче, дами и господа, именно по тази причина трябва да бъдат взети спешни мерки. Независимо от това, трябва да се търсят причините, да всички останали мерки да се комбинират с дипломацията. Трябва да се поправят последиците от войната. Говоря също и за Русия и Турция, това са страни, където също трябва да се намесим, но това трябва да стане при друг повод. Мерси. Госпожа Мари Луисфорта, благодаря. И аз искам да изразя признателно за тази инициатива. Тя откроява спешния характер на това сътрудничество. Европейския континент през последните месеци е изправен пред сериозно предизвикателство. Емигрантите се стичат към Европа. Последният доклад на Frontex говори за безпредседентни потоци. През юли пристигнаха 100 000 от началото на годината в Европа са влезе 710 хиляди. Те се добавят към вече съществуващите мигранти. Лицата, които бягат от варварството или конфликтите в Сирия или другаде, са множеството мнозинството от онези, които са се отправили към Европа. Европейският отговор на тази криза трябва да се прецизира и обогати. Бяха приети спешни мерки, е, предвидене и бюджет за 2015 и 2016 година. Аз мятам, че досието за миграцията не може да се ограничава само до кризисни мерки и разселване. Нашите германски партньори са изправени пред сериозни трудности. И за да се изправим, за да се изправим пред тези проблеми, трябва да започнем сътрудничество с периферните страни и да се, се изградят горещи точки извън Европа. Европейската политика за обежище не разполага с нови механизми, в които да участват всички държави членки. Аз смятам, че бих искала да чуя какво мислят нашите колеги от Европейския парламент. Госпожа Мириам Дали е следващия. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите френски партньори, че са днес тук с нас, за да можем да проведем това много положителна обмяна на становища. Ще говоря от името на групата на социалистите и демократите. Искам да кажа много ясно, че ние приветстваме факта, че миграцията е една от основните теми в ЕС. Е ние обаче смятаме, че не се набляга достатъчно на хуманитарната защита, хуманитарния подход. Искам също така да отбележа следното. Трябва да се отдалечим от, тоталитарното виждане на миграцията и да се занимаем с реалността, сигурност и граничен контрол. Трябва да изпратим ясни послания към тези, които могат да направят нещо. От името на социалистите и демократите искаме да се е, решенията за разселване да бъдат изпълнявани стрикно и съответно е, да се изпълняват решенията взети на, е, по време на седанието на съвета. Трябва да се гарантира, че държавите членки не отлагат изпълнението на схемите за разселване. В някои случаи може да има такова закъснение. Също така, ние искаме да започне процес на промяна на е, споразумението от Дъблин и да се върви към Дъблин 3. Трябва да се гарантира, че, се, е, че, се, че в Европа се прилагат еднакви и хуманитарни стандарти. Смятаме, че трябва да се направи повече на национално ниво за подобряване на интеграцията на, бегалци, на беженците в обществата. Ще бъде интересно да знам какво прави Франция за по-добър диалог между отделните общини. Благодаря. Мерси. Жером Ламбер. Жером Ламбер, благодаря, драги колеги. Очевидно, че първото предизвикателство пред Европейския съюз е хуманизма – е, спасителните операции в морето, за да се спаси живота на хората. След това настъпват и други трудности. На европейските брагове слизат хора, които са мигранти, други, които са беженци. Въпросът за мигрантите е изключително важен за бъдещето, защото Европа не може да разчита, че ще живее в мир е, на остров, заобиколена от външния свят. Е, климатичните промени са проблем, който ще се изостря в бъдеще. Необходимо е да предприемем всичко възможно, за да ограничим пристигането на мигранти, като предприемем мерки в страните по происход. По отношение на бежанците, които идват от лагерите за бежанци, понякога това са хора, които са живели една, две, три години в беженски лагери, в трудни условия. Те идват в Европа, защото трафикантите са им помогнали и са им казали, че ще живеят по-добре в нашите страни. Нашата отговорност е да асимилираме тези е, беженци или да им помогне или да им осигурим убежище. И, в, и какви условия можем да е, осигурим обежище, очаквайки мира. То, това е нашата отговорност и да направим всичко възможност, за да прекратим е, причините, поради които тези хора е, тръгват насам. Т.е. да се е, да помогнем за възстановяването на мира. Господин Ейесахала Ало. Благодаря. Хиляди беженци се очакват в моята страна. 5 милиона сме само. Това означава много повече, отколкото сме свикнали до момента. В Швеция катастрофата е очевидна. За мен е интересно как други страни се справят с ситуацията. За момента ние предлагаме временни убежища за беженците. Нямаме приемателни центрове за тези хора. Използваме затвори, казарми, палаткови лагери, училища или болници. Нашата система за обежището не работи, тя се е затлачила. Хората, които идват в Финландия, са предимно млади хора от Ирак и Сомалия. Те са пътували през цяла Европа, защото те знаят е, и са чели, че в Финландия може би ще получат международна защита. 75% при нас е, е, е процента на одобрените молби от, на иракчани. 15% по-малък е, са, е са броят на одобрените молби в Дания. И, но истината е, че много хора са разочаровани. Те идват от страни в конфликт. Тези хора не могат да се държат в казарми и в затворени помещения, но много е трудно да им се предоставят други е, условия на живота. Много е трудно да, се, да им се предостави работа. Не би трябвало да сме наивни. Е, повечето беженци предпочитат е, да живеят в големите градове, не там, където могат да бъдат подслонени. Благодаря, Шантал Гите. Много се радвам от това, което прави Европейската комисия. За нея миграционната политика е сред приоритетите й. Мисля, че за да се решават проблемите ефективно, е необходимо да бъдем солидарни и хуманни към хората, които бягат от войните и бедността. Първият ми въпрос е следния. Европа не би трябвало да предприема спешни кризисни мерки, а да търси трайно решение. Тя има нужда от истинска политика в областта на миграцията, за да прогнозира тези кризи. Мисля, че явлението беженски поток не е толкова неочаквано. Освен това, Възниква въпросът и за бюджета. Необходимо е да се предвидят достатъчно бюджетни средства, за да бъдат прияти тези хора така, че да се улесни интеграцията в пресата се говори отскоро за европейски данък разговори, които се става дума за разговори, които се водят между Европейската комисия и Германия. Не знам дали това е само слух. И бих искала да чуя за това как се помага на центровете за бежанци в страните, които са съседни на Сирия. Мисля, че би трябвало да има сътрудничество с страни, които приемат много повече бежанци, отколкото приема Европа. Благо... Няма оратор като трети член на ЕНП. Е, питам още веднъж, има ли някой? А, има ли в Париж оратор по следващата точка? Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Много от европейските ръководители смятат, че трябва да се съобразяваме не само с Дъблин. Регламента от Дъблин се критикува от страните от Южна Европа. Както знаете, системата предвижда търсещите обежище да се регистрират в страните, в които влизат това предвижда, това създава огромни тежести е, за страните, които са, най, които са на южните граници. Ако искаме да се справим с е, проблема, ние трябва да направим е, така, че да предотвратим. Искам да питам дали вие работите по истинска европейска политика за обежище. Тя е изключително спешна. Имаме ли нужда от преразглеждане на Дъблинския регламент и ако да, в какъв смисъл? Спешният механизъм, предвиден в Дъблинския регламент, дали той е активиран? И накрая имам един въпрос в е, духа на един колега. Трябва ли да се предвидят европейски средства, за да се помогне на интеграцията на тези беженци, за да могат те да научат съответния европейски език? Това е много важно, за да се улесни тяхната интеграция. Благодаря. Our next speaker is Iliana Yotova. Two minutes. две минути. Президент, мерси, шер колег. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите от Париж за тази възможност да обсъждаме заедно този въпрос, който е много актуален. Казаха се много неща, но искам да ви задам един въпрос. Като членове на Националната асамблея, как оценяват европейското законодателство, което беше предложено? Предложението на Европейската комисия и последните решения на съвета в областта на миграцията по-конкретно, бих искала да попитам какво мислите за горещите точки. Има ли опасност те да се превърнат в гета за мигрантите? Аз съм несъгласна с един френски политик, който даде интервю пред няколко седмици пред Фигаро. Там той се обяви за създаването на буферна зона в държави членки, като Италия, Гърция, България. Според него това би било за част от Европа. За каква солидарност говорим? подходът на този политик е недопустим и само ще създаде разделение вътре в Европа. Благодаря. Сега ще дам думата на колега докладчик. Благодаря. Нашият диалог говори за това, че ние имаме желание да бъдем по-едини в тези условия. Предложенията които ще разработим, би трябвало да ни дадат по-ефективна, по-ефективна реакция. Те ще ни дадат възможни да защитим ценностите на достоен принцип. Да покажем пред света нашата солидарност и сила. Мога да представя няколко предложения, които са от Европейския парламент – това е проекта за опазване на европейските граници, работа по сигурните страни и да не се ограничаваме само до двустранните срещи, механизма за разселване, създаването на е, европейски центрове, но и също така помощи на трети страни, страни по происход, защото по друг начин не можем да решим проблемите. Остава още един проблем, който искам да ви напомня и това е въпроса е, за е, средствата е, налични за целите на миграцията. Повдигна се въпроса за разпределението. Ние направихме предложение за критериите, които бяха представени от Европейската комисия. Тези критерии трябва да се преразгледа, т.е. да се отчете е, процента на безработица. Ситуацията е различна в различните държави членки и тук е, трябва да съобразяваме с реалността в държавите членки, за да има истинска солидарност. Също така призовавам за отговорност на всички членове на Европейския съюз, независимо от това колко са големи, това няма никакво отношение към дълга за солидарност. Искам да напомня съвсем накратко някои въпроси. Франция даде свой принос за създаване на центрове за ориентация, например хармонизацията по отношение на правото за обежище е, ще влезе в сила в края на годината. Има още един елемент и това е охраната на границите. Функционирането на горещите точки е, е, е областта, в която Франция дава своята подкрепа. Франция ще участва в механизма за разселване. Мерси, президент. Бонсуар, шер ами француз. Господин Шерар Дюпре, благодаря. Уважаеми колеги, трябва да кажа, че аз бях е, изненадан от тона, на някои от колегите. Е, ясно е, трябва ни обща политика по отношение на обежището, но също така трябва да предприемем и обща политика за справяне с първопричините. Е, има инициатива, но нямаме обща политика, нямаме обща военна политика. Е, пускат се бомби, бомбардират се определени територии, но няма особен напредък говорим за сигурни страни, но какъв е ангажимента на е, държавите членки? Е, в Турция идват най-многото бежанци. Всички тези хора се нуждаят от убежище. Трябва да работим заедно с Турция. Освен това, солидарността между отделните държави членки, тя е важна. Тя трябва да се усили и за хотспотовете, за горещите точки. Може те да бъдат изградени в определени страни, но това няма да реши проблема с солидарността. В френската страна предложи идеята за създаване на бюро по убежището, но след като искаме а, да се разглеждат заявленията по определен начин, защо не го правим на централна основа? Имам ли още малко време? Имам, добре. И още нещо. На последно място искам да кажа за Frontex нещо. Много от колегите казаха нещо подобно а именно нуждата да се създаде една обща гранична служба. Това няма да е лесно, но Frontex може да участва по операциите за връщане. Е, тези операции трябва да са част от общата политика за обежището. Тези, които нямат право да останат в Европейския съюз, те трябва да бъдат върнати. И последният оратор е господин Киркос. Две минути. Благодаря, господин председател. И аз от своя страна бих искал да поздравя най-сърдечно френските колеги. От 14 месеца говорим за миграция и бежанци. Е, мисля, че сега вече стана ясно по кои теми трябва да постигнем по-голям напредък. Не става дума само за тези 40 хиляди, които трябва да бъдат разселени. Сега въпросът е, трябва ли да дадем на тези хора обежище или трябва да ги върнем в страните с водата? И сега на кого да дадем обежище? На тези, които могат да плуват добре и които са достатъчно богати, за да дадат пари на трафикантите? Или пък трябва да започнем да обсъждаме какви са легалните пътища за миграция? Какви са европейските пътища, за да се подобри този процес? Да се каже, че никой не може да влезе в Европейския съюз без да бъде регистриран. Не може да има държави, където мигрантите да отиват само заради социалните помощи. Има държави, където беженците отиват само защото имат достатъчно пари да платят на трафикантите не трябва да се гледат само пограничните държави, а и всички останали. Какво правят тези хора, когато дойдат при нас? Трябва да ги подслоним, да ги нахраним и възможно най-бързо да ги включим в производствената верига. И именно това са точките, по които трябва да работим. Нуждаем се от отговори, за да получим една по-добра реакция на мигрантската политика. И последната бележка. Миналата седмица господин Оланд каза в Европейския парламент, че всички мигранти отиват в Германия. И защо всъщност Франция не е държава, където мигрантите искат да отидат? Има трима колеги, които да се изкажат в рамките на спонтанните изказвания. Искам да удовлетворя всички желания, така че ще им дам думата. Е, колко колеги от Париж искат да се изкажат? So, non, non, so I would ask... Okay. <laughs> So, uh, I would ask first... Не, не, благодаря. Ние нямаме нужда от допълнително време. И така, колегите ще разполагат за една, с по една минута за изказване. Добър ден! Много интересен диалог. Очевидно политическите идеи и в Брюксел, и в Париж. Всичко това говори за сериозната ситуация. Искам само да ви напомня, и това го казаха колегите от социалистите, че ние държим на глобален подход. Разбира се, има спешни въпроси по приема на беженците, но ние работим по глобалния подход и ние искаме да работим и по економическата миграция, която не би трябвало да се възприема отрицателно. Ни трябва да работим по законодателството, трябва да гледаме на това явление като на положително. Разчитам а, е, на вас е, да а, е, се справите с а, проучванията, направени от Европейската синдикална конфедерация. Благодаря, господин председател. Днес говорим за солидарността всички казваме, трябва да поемат своята отговорност. Всички държави членки. Това се разбира от само себе си, но според мен не бива да се накърнява и суверенността на държавите членки. Е, всяка държава членка трябва да може сама да реши каква помощ и колко може да окаже. Е, не може на държавите членки да се налагат определени квоти. Мисля, че Ангела Меркел винаги е повтаряла, че Дъблинският регламент вече не съществува. А сега виждаме, че границите биват затваряне. Просто нещата трябва да се проверят за какво всъщност става дума? Сега, интеграцията. Как можеше във Франция да се интегрира толкова много бежанци? Кораца Билд. Искам да кажа, че много ценя този диалог, много научих. Това е общ въпрос, имаме нужда от общо решение, трябва да работим заедно е, пък крайната десница, която си присвои а, е, тази тема, а, е, говори за това, че не може всяка страна да решава самостоятелно този въпрос. Един от колегите в Париж повдигна един въпрос за дъблинския регламент. Да, той трябва да се преразгледа. Имаме нужда от задълж... механизъм за задължително разселване. Всички държави членки трябва да поемат своята отговорност. Има европейски фондове, бюро за обежище, обща подкрепа и имаме общи правила. Онова, което липсва е волята. Липсва и лидерство и Франция, която е родината на правата на човека, трябва да водите общественото мнение, вместо да оставяме крайната десница да, да трови съзнанието със своята риторика. Искам да се изкажа в духа на това, което каза госпожа Кораца Билт. Това е тема изключително важна. Това е тема, която няма да, която ще остане актуална и през следващите години. И имаме нужда от европейско решение на тези проблеми. Ако не предприемем е, мерки най-напред е, краткосрочни, а след това дългосрочни мерки. Трябва да предприем обща политика за обежище. Не, не трябва да чакаме, трябва да го направим сега. Хармонизирана политика за връщане, тя трябва да се предприеме сега. Ро, засилването на ролята и средствата за Фронтекс, те винаги са били недостатъчни. И за да приключа, госпожо председател, искам да ви поздравя, госпожо председател, за това, че организирахте с заместник-председателя тази среща. Според мен идеята е чудесна да се разговаря между двата парламента. Поздравление, госпожо председател. Благодаря. Вие виждате, че Комисията по европейски въпроси е солидарна. Набързо искам да ви благодаря за тази чудесна среща. Трябва ни повече време, за да разговаряме, но аз мисля, на тази среща стана ясно, че има съгласие за по необходимостта от общи действия в областта на приема, достъп до обучение, достъп до обучение по езика. Имаме нужда от засилено взаимодействие. Ние знаем, че в този дух Европейския парламент ще изиграе своята роля на съзаконодател. Слушахме ви много внимателно относно предложенията на Европейската комисия. Е, криз, кризата няма да отмине скоро. Има нужда да се е, имаме нужда дипломатически действия, политика за развитието. Нека да напомня и аз, че ако искаме да се справим, трябва да бъдем позитивни по отношение на политиката на развитието и да ни я лишаваме от средства. Бюджетните въпроси са изключително важни. Европа не може да бъде силна и ефективна без средства. Тези тези бюджетни средства трябва да бъдат изключени от бюджетните разговори за 2016 година повдигам въпроса за данъка върху финансовите транзакции. Това е част от собствените средства. В... Мисля, че въпроса за миграцията ще остане актуален още е, известно време. Благодаря още един път на всички за вашето участие. Госпожо председател, скъпи колеги, Приключваме с нашето заседание. Искам да благодаря на всички, участвали в този дебат. Това беше първия път, нещо като премиера за нашата комисия и смятам, че трябва да продължим с този формат. Ще се опитаме да продължим този диалог на ниво комисии, например във връзка с механизма за постоянно разселване или Фронтекс – мисля, че това заседание беше пример за сътрудничество с други национални парламенти и смятам, че ще е добре да разширим приложението на този формат. Благодаря на всички за участието и за набрания нов опит. Thank Bye bye.